Uh, Добре, уважаеми колеги. Първо искам да дам възможност на преводачите да направят своето съобщение. Сега ви давам тази възможност. приятели, започваме с гласуване устните е, въпроси към съвета. Достъп на социална закрила за работниците и самонаетите лица. Начало на гласуването по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се с 47 и 0 против. После е, устен въпрос към комисията. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 49 за и 0 против. Благодаря ви. Преминаваме към редовния листа, списък за гласуване. Равновесие. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. 265 за, против, въздържали се, въздържа, е, отхвърля се. 266 отпада. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. 269 за, против, въздържали се, въздържа се, отхвърля се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21. Това е на страница 4. За, против, въздържали се, приема се. Страница 5. Изменение на страница 6. Компромис 22. 22 е важно. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме към компромис 24. За, против, въздържали се, приема се. ФАМ 35 е, плюс 340 за, против, въздържали се, отхвърля се. 339 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 341 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3-3-4-3-3-5 е, е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 3-4-7 за въздържали се, от, отхвърля се. 3-4-7. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се с 26 гласа. 3-4-8 за а, отпада. Компромис 25 за против, въздържали се, приема се. Изменение 361 заедно с 3, Юри 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. И альтернативен компромис за 26А за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме електронно. Компромис 26А. Начало на гласуването, край на гласуването. Край на гласуването. Отвърля се с 23 гласа. Компромис 26. Против, въздържали се, приема се Изменение 3, 6, 8 за, против, въздържали се. Да проверим 4. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се с 26 гласа. ФАМ 39 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 388 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 389 за, против. А, от... Мислим, че отпада. Гласуваме изменение 389 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 393 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 394 от 3 отпада. Втората част на 391. Гласуваме за това. гласуваме втора част на 391. Начало на гласуването. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Н. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 27. За, против, въздържали се, приема се. Приема се. 414 отиваме. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 414 начало на гласуването. Готово ли е? Отхвърля се с 30 гласа. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ай за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4-2-4. Отиваме директно на компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 430 за, против, въздържали се, приема се. 29 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Юри 39 за, против, въздържали се, приема се е, отхвърля се. Компромис 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 466. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 469 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четири, пет, седем отпада. Компромис 27 беше прият. Ако по-късно може да отсъдим това, но това отпада. Компромис 33. За, против, въздържали се, приема се. 491. Изменение 491. За против. Въздържали се, отхвърля се. 4-9-1. Начало на гласуването. Отхвърля се с 37 гласа. 4-9-2 за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 494. Първо да проверим. 492. Е, Първо. 492 гласувахте ли за 492? Да. Отхвърля се с 39 гласа. Изменение 494. Устно изменение от групата на социалистите и демократите за против въздържали се отхвърли. Да проверим. 494 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 25 гласа. Изменение 495 за, против, въздържали се, приема се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. Изменение 503, разделено гласуване по първа част, за, против, въздържали се, отхвърля се. По втора част. Отпада. Компромис 34 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 528 за, против, въздържали се. Да проверим 528. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 27 гласа. Изменение 529 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Да проверим 529, начало на гласуването. Е, край на гласуването. Отхвърля се с 28 гласа. Изменение 5 и 30 от 5, 530. Гласуваме на 530. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 531 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 35 за, против, въздържали се, приема се. Uh, гласуваме на ФАМ 52 за и против, въздържали се, приема се. Изменение 545 отпада. Изменени 546. Устно изменение от групата на социалистите за против. Въздържали се. Приема се. 548 е, за против. Въздържали се. Е, да проверим. 5, 4, 8, проверяваме. 5, 4, 8, край, на гласуването. Приема се 27 гласа. Компромис 36 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Кей. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 562 за, против, въздържали се. Да проверим 562. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 32 гласа. Изменение 5-7-1 за, против, въздържали се. Бих казала отхвърлено. 5-7-2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 573 за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 5, 7, 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пет, седем, седем за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5, 7, 4 за против, въздържали се. Да проверим 5, 7, 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 39 гласа. Изменение 5-7-5. 5-7-6. Изменение 5, 7, 5 за, против, въздържали се, отхвърля се, изменение. Нека да проверим 5, 7, 5. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Изменение 5. 576 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. 576 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 33 гласа. Изменение 580 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 579 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 581 за, против, въздържали се, приема се. Компромис L е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 588 за, против, въздържали се. Да проверим изменение 588, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 37 за против, въздържали се, приема се. Изменение 601 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 602 заедно с 603 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме към компромис 39. Компромис 39 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 619 заедно с 620 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 621 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 622 за, против, въздържали се. Да проверим, да проверим 622 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. Изменение 6-2-3 за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 6-2-4 за про... против въздържали се, отхвърля се. Изменение 6-2-5 за против против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 626 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 за, против, въздържали се. Нека да проверим изменение 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 30 гласа. Изменение 628 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим изменение 628, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 31 гласа. Юри 50 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим Юри 50, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 35 гласа. Изменение 629 за против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 2, 629, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас повече. Изменение 2, 630. Е, заедно с ФАМ 55 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 29 гласа. Изменение 627 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 631 заедно с Юри 51 за против. Да проверим 631 заедно с Юри 51. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 30 гласа. Изменение 6, 3, 2 устно изменение от групата на социалистите. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Но нека да проверим. гласуване по устното изменение за е, край на гласуването приема с 38 гласа. Юри 52 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 633 за против въздържали се бих казала, че се приема. Но нека да проверим. 6-3-3 изменение. Начало на гласуването. Все още е отворен. Вече се за край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 649 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 651 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 652 отпада. 653 не отпада. Отиваме на ФАМ 58. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 42. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 669 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 670 заедно с 671 и ФАМ 60 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на член 19. Изменение 676 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. После на член 20. Параграф 1. Под параграф 1. Изменение 677. 677 първо за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 678 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме изменение 679 за, против, въздържали се. Да проверим 679. Начало на гласуването. Край на гласуването. Какво става? Отхвърля се. Компромис 7 за против. Е, е, е, въздържали се Приема се изменение 21 е, за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис 1 за, против, въздържали се. Приема се Юри 2 за, против, въздържали се. Приема се изменение 28 за, против, въздържали се. Да проверим 28. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа а, повече. Изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 29 а, отпада. Компромис 2 вместо това. За, против, въздържали се, приема се. И изменение 35 заедно с изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 43. Не, извинете, 44. За, против, въздържали се. Да проверим 44, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 31 гласа. Изменение 45 отпада.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 въздържали се, отхвърля се. Изменение 53 заедно с 54 за, против, въздържали се, приема се. Юри 6 за, против, въздържали се, приема се. ФАМ 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. Отиваме на изменение 83. За, против, Трябва да проверим 83. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 гласа против. Юри 11 за против, въздържали се, приема се. Е, изменение 88 за против, въздържали се, приема се. ФАМ 9 заедно с изменение 94 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 91 за против, да провери 91, изменение 91. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 43 гласа. Изменение 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 93 за, против, въздържали се да проверим да, изменение 93. Начало на гласуването. Изменение 93. Край на гласуването. Е, с 32 гласа се приема. Отиваме на 95 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 97 за, против, въздържали се, приема се. Юри 13 за, против, против, въздържали се, приема се. Юри 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, Ю, Юри 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме Юри 17, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 115 за, против, въздържали се, приема се. Юри 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. И отиваме на 125 за, против, въздържали се, отхвърля се изменение 100 126 за, против, въздържали се, приема се. ФАМ 11 за, против. Да проверим ФАМ 11. Начало на гласуването. Край на гласуването отхвърля се с 2 гласа в повече. 127, 100,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 5 153 за против, въздържали се, отхвърля, отхвърля се. Компромиси е, 11 за против, е, въздържали се, приема се. И отиваме на компромис 12 е, за против, въздържали се, приема се и изменение 178. А, отпада. Отиваме на компромис 13 за против, въздържали се, приема се и изменение 181 за против, въздържали се, е, отхвърля се. Компромис 14 за против, против, е, въздържали се, приема се. 197, изменение 197 отпада. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2000, 200, извинявайте, заедно с изменение 177 за, против, въздържали въздържали се, отхвърля се. Проверяваме изменение 200 заедно с 177. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се един глас разлика. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 204 200 Компроми 17. Проблем ли има? Компроми 17. За, против, въздържали се, приема се. и Отиваме на 216 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 216, изменение 216, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се два гласа повече за. Компромис се. С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д да, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за по 18, по компромис 18 за, против, да проверим компромис 18. Vote is closed. Край на гласуването. Да, да, да. 40 гласа се приема. We go to compromise E. Дай, дай. Those in favor, those against. We go to compromise F. Those in favor, those against. Abstentions carried. Then we go to amendment 239. Those in favor, those against.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 дали е, за 2, 4, 6. И, извин, и отиваме на изменение 248 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се изменение 259. Отпада 259. Така че отиваме към втората част. 259, втора част да против, въздържали. Да проверим втората част на 259, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 32 гласа. Отиваме на 261 за, против, въздържали се, отхвърля се, бих казала, но да проверим 261. 261 проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас повече. Така така, че отиваме на крайния, крайното гласуване. Mr. Martin, the ENF e wanted to uh, have a minority. Господин Макев, uh, малцинствено становище на... Ако обичате да минем, да ни го предоставите в писмен вид. И така на крайния доклад, така както е изменен. The vote is open and the vote is soon closed. Okay, uh, it's carried by 34 votes. Е и така 40, 34 гласа за, 14 против, 4 въздържали се. Then we will have to take a vote on the mandate. Uh... 27, 28. Сега за мандата. So the vote is open on the... Моля, гласувайте електронно. Гласуваме за мандата. Majority on that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 Mr. Casa, I just want to say thank you. Mr. Casa. Господин Каза. Mr. Casa, I just wanted to say thank you. Исках да ви благодаря за хубавата работа, чудесна работа по този доклад. Докладът беше важен за нашата работа. Давам думата на господин Ленърс по точка 10. Това е създаване на Европейски орган по заетостта. Вие сте докладчик, имате думата. Благодаря, госпожо председател. След това вълнуващо гласуване преминаваме към следващата точка. И така, Възможността човек да се движи между държавите членки, да работи, да живее, да следва, това е едно от най-големите предимства за, държави, за европейските граждани. За това е, трябва да намерим баланс между мобилността и честната мобилност, т.е. да се гарантират правата на гражданите, но и да няма нелоялна конкуренция т.е. да няма злоупотреба с свободното движение. Аз идвам от великолепния регион на Европейския съюз и това е граничния регион между Германия и Белгия. И мисля наистина, че нашите граждани трябва да имат възможност да минават през границите и да работят и живеят където желаят. Мисля, че за тази цел трябва да укрепим е, трудовата мобилност. За тази цел ни трябват ясни и прозрачни правила за трудова мобилност. Много неща са направени в тази област, например директивата за командироването на работници, директивата за осигуряване на изпълнението, но Важно е правоприлагането и това е второто нещо, което ни трябва добро правоприлагане на законодателството. Тъй като европейците стават все по-мобилни с над 17 милиона граждани, живеещи в различни държави, трансграничното измерение на правоприлагането трябва да бъде засилено и тук е ролята на Европейския орган по труда. Ето защо аз апелирам за създаването на Европейски орган по труда. Според мен този орган трябва да се съсредоточи върху правоприлагането. По отношение на обхвата, добавената стойност на този орган трябва да пада върху правоприлагането. И не смятам, че трябва допълнителни задачи, като предоставяне на информация и услуги в сферата на заетостта, трябва да се възлагат върху органа. Трябва да се възлагат на този орган. Е, освен това, е, работодатели и малки и средни предприятия трябва да бъдат информирани за техните права и задължения в областта на трудовата мобилност, свободното движение на услуги и координацията по въпросите на социалната сигурност. трябва да се вземат предвид и конкретните двустранни споразумения между държавите членки в областта на фискалната, фискалната координация. Трябва да се проучат и възможностите за съставане на информационни бюра или обслужване на едно гише за дружества и работници в трансгранични ситуации. Няма нужда да се създава орган, който да е беззъб тигър. Затова доброволният характер на участието не е разумно. Трябва само в изключителни случаи да е разрешено неучастието. Само когато работим заедно и си сътрудничим, може да постигнем целта. С ролята на посредник на органа може да поощри решаването на спорове. Това е също много важно. Искам да подчертая, че съм се опитал да задържа баланса между компетенциите на държавите членки и принципа на субсидиарност и от една страна и от друга страна желанието за създаване на органа за трудова, за трудова заетост. Този баланс е много важен. Комисар Тайсен иска през 2019 година вече този орган да действа. Надявам се, че може да подкрепим тази амбиция. Виждаме, има много работа, която трябва да се свърши. Имахме вече срещи с експерти, с комисията, с заинтересованите страни. Надявам се да продължим това сътрудничество и се надяваме органът да стане действителност много бързо. Благодаря. А сега докладчикът от социалистите и демократите, господин Пирински. Благодаря, госпожо председател. Ние споделяме позицията, че Европейския орган по заетостта е много необходим поради две причини – най-напред е, съществува координация между националните органи. Тази координация трябва да бъде укрепена, т.е. координацията с европейското равнище, за да осигурим една справедлива трудова мобилност в съответствие с европейското законодателство. Това на първо място. На второ място виждаме нелоялни практики в рамките на Европейския съюз, като дискриминация, експлоатация и различни злоупотреби и нарушение на основните права на европейските граждани. Това изисква много решителен отговор. На второ място, в този смисъл приветстваме предложението на комисията от 13 март. Смятаме, че това е правилната стъпка, а именно създаване на Европейски орган по заетостта. Той ще осигурява ко- е, координация на действията между компетентните национални органи и правоприлагането на европейското законодателство по един ефективен и ефикасен начин. Така ще бъдат укрепени правомощията на националните органи, ще бъдат укрепени капацитетите им срещу, в борбата срещу злоупотребите в трудовия пазар. На трето място, в същото място, в същото време смятаме, че предложението на комисията може да бъде подобрено тук имам предвид задачите на органа и начина под, за тяхното, на тяхното прилагане. На четвърто място проекто докладът на господин Ленарс. Смятам, че е много добър. Благодаря му за неговата работа. Това е, то е една добра изходна точка за бъдещата ни работа. Ние подкрепяме създаването на този орган и смятаме, че той ще даде добавена стойност към трудовия пазар. Има някои аспекти, които са противоречиви. Например, обхватът на органа не бива да бъде ограничаван върху командированите работници. Освен това, правилата не бива да създават впечатление, че става дума само за координация на дейностите с националните органи. Напротив, трябва да има задълбочено сътрудничество. Има както казах, противоречиви гласове, които могат да затруднят създаването на този орган. Ние приоритизираме по отношение на позицията на Емпъл следните точки. Най-напред ясни задачи и обхват на дейността на органа. Видяхме, че има различни терми, термини, е, употребени за едни и същи актове и концепции в предложението на комисията. Говори се за мобилни граждани, мобилни работници, трансгранични работници е, или хора, които пресичат границата, за да работят и се връщат – това са все такива синонимни концепции. Има различ, различия и в различните законодателни актове. Необходима е правна сигурност и тази, за тази цел термините и дефинициите трябва да са ясно, ясно уточнени в текстовете. Обхватът трябва да е много ясен, оточнявайки задачите на органа. Органа трябва да има компетенции, т.е. правоприлагането на законодателството на европейското право, борба срещу злоупотребите и постигане на баланс между компетенциите на националните органи и а, компетенциите на органа при контрол на правоприлагането. Органа трябва да подпомага на националните, да подпомага националните органи в техните задачи. В същото време трябва да изпълнява функции като контрол и координация. На следващо място организационната структура – Органа трябва да разполага със съответната структура. Ще засегна следните аспекти. Трябва да са включени такива елементи, които да поощряват добро сътрудничество между държавите членки. Докладчикът също спомена защо Юрос офиса трябва да бъде преместен в органа по заетост. Ако обаче това се случи, ще бъде застрашена функцията на органа. Освен това, е, има много мрежи, служби, комисии, които са свързани с правоприлагането. Е, тези елементи трябва да останат извън обхвата на органа. Смятаме, че трябва да има по-добро съотнасяне на функциите между органа и съществуващите елементи, свързани с заетостта. Смятаме, че секретарията на платформата за противодействие за недекларирания труд трябва да се сътрудничи с органа по заетостта в борбата срещу фалшивата заетост. Смятаме, че трябва да има три партийна структура, тъй като това е установена практика. В такъв случай може да се каже, че ще е трудно в, е, за един управителен съвет да работи, но това няма да е, да е правилно. Практиката сочи, че на други места тази структура функционира. За да може органа да работи добре, ние смятаме, че трябва да има един изпълнителен борт – по отношение на заинтересованите страни, смятаме, че трябва да има широко представителство, включително социалните партньори от тези сектори, които са най-засегнати от нелоялните практики, като например строителния сектор, международния транспорт, домашните работници, хотелите и ресторантите. И на следващо място – Явно е, че е необходима задълбочена подготовка за създаването на органа. Имаме много малко време за предоставяне на изменения. И аз мятам, че всички трябва да бъдем активни и практични, колкото се може, за да може да от отговорим на нуждата в Европейския съюз от създаване на този орган и, от, и да отговорим на очакванията на гражданите, които следят развитието на темата много отблизо. Извинявам се, че говорих по-дълго, но смятам, че въпросът си заслужаваше, тъй като е много важен. Благодаря. Госпожа Трибезиус има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Проекто докладът за създаването на органа по заетост е, ни прави много добро впечатление. Ние подкрепяме тази инициатива. Смятаме, че могат да се обединят повече елементи, повече е, а, а, агенции и служби, така процесите ще станат много по-стройни. Това звучи добре. На второ място, много органи обаче може би ще трябва да бъдат да, да преустановят дейността си, за да няма дуплиране на функции. Например, имаме тук а, предложението за нови портали, които могат да конкурират вече съществуващи структури тези портали трябва да бъдат достъпни за малките и средни предприятия. От някои правителства има съмнение дали е спазен принципа на субсидиарност. Във всички случаи трябва да покажем, че тези нови структури могат да бъдат финансирани в рамките на, на бюджета. Ако искаме европейска добавена стойност, това трябва да се отрази и в разходите. На новите структури трябва да са по-ефективни и по-ефикасни. Освен това, не бива да има прехвърляне на компетенции и то не чрез процедурата на посредничество. Тази процедира не трябва да е обвързваща, когато става дума за оценка на компетенциите, било на европейско и на национално равнище. Ще направя изменение за гражданите на трети страни с разрешение за пребиваване в някоя държава членка. Не бива да има колизия с правата на европейските граждани да работят и да се установяват в други държави членки. Тук не бива да има противоречие между двата вида права. И данните. Опазването на данни и кибератаки. Ние знаем, че това е голям проблем и Елер или по-скоро този орган ще съхранява данни на много граждани, затова трябва защитата на тези данни да е гарантирана. На последно място, автоматичното, автоматичното удължаване на мандата на а, органа. Имаме директивата за коментироване, директивата а, за целия пакет а, свързан с тази директива. Той ще бъде много изменен след Брексит, така че след известно време е, цял, целият пакет трябва да бъде преосмислен според нас. Благодаря за вниманието. Ще бъда конструктивна в работата си с докладчика. Благодаря. Госпожа Харкин, благодаря. Всеки в тази комисия в парламента смята, че ние искаме да имаме по-добро функциониране на вътрешния пазар. Ако погледнем какво предлага комисията, ще видим, че има различни насоки, насочени към бизнеси, към индивиди, към недостатъчния капацитет на национално равнище да се организира сътрудничество между отделните компетентни органи и в трансграничен аспект. Терминът мобилност трябва да бъде заменен и се заменя през последните години от термина справедлива мобилност. Има различни принципи, но ние се движим в тази посока. За да може да гарантираме свободната мобилност, трябва да имаме правила, които да осигуряват тази справедлива мобилност. И това и тук се изисква информация, подкрепа, сътрудничество между компетентните органи и съгласна съм с докладчика, Иск, имаме нужда от механизми за правоприлагане. Така че въпросът, който се задава тук е дали европейското равнище ще предложи необходимия инструмент или ще затрудни постигането на целта. Дали имаме ресурсите, капацитета и компетенциите. Това са въпросите, които, които, на които трябва да потърсим отговора. Както казаха и повечето от колегите, дали чрез този орган по труда, орган по заедостта, т.е. се дава добавена стойност. Има различни гласове от държави членки, от организации, които изразяват определени съмнения към предложението на комисията. Трябва да направим добър анализ на всички гласове. Казва се, че основната цел е правоприлагането на този орган. Докладчикът също така ни каза, че неговото мнение, че участието на държавите членки не трябва да е доброволно, освен в някои специални изключителни случаи. Аз бих обсъждала тези концепции с докладчика и с другите колеги, но те са доста противоречиво. Това искам да кажа за момента. Моята позиция лично в, за сега е, че този орган трябва да има добавена стойност Трябва да надградим на това, което съществува в момента и не бива да се заличава добрата работа, добрите резултати, които вече са постигнати от вече съществуващите агенции и служби. Стримлайнинг е достойна цел, но нека не загърбваме добрата работа и добрите резултати, постигнати до сега. Благодаря на докладчика. С интерес очаквам бъдещата работа. Thank you, Рина Kari. Кари. Rina Роня Кари, имате думата. Благодаря, госпожо председател, благодаря и на докладчика, както за неговите въведение, а така и за е, неговото обяснение. Ако трябва да съм честна и открита, трябва да кажа, че е много трудно да се каже каква е добавената стойност, която ще даде това предложение на комисията. Предизвикателствата са огромни. Ако погледнем проблема с свободното движение, ще видим, че не става дума просто за движение на работна сила, става дума за ситуацията на работния пазар, дампинг и подкопаване на социални стандарти. Тогава как, въпросът е какво трябва да направи, какви проблеми трябва да реши на бъдещата агенция. Искаме да увеличим мобилността, искаме да увеличим защитата. Но според моята група фокуса трябва да бъде друг. Трябва да осигурим една сигурна мобилност, където да се борим срещу дъмпинга, където да дадем възможност на националните органи да си координират действията и да се борят успешно против подкопаването на заплащането и на социалните стандарти. Така че имаме някои предло... предложения. Е, най-напред. Смятаме, че фокуса трябва да се промени, т.е. Да се, да се спре социалния дъмпинг и да се подобрят условията на труд. Искаме социалните партньори да имат по-добра, по-голяма роля. Социалните партньори не трябва просто да, да изпълняват консултативна функция. Те трябва по-активно да участват в вземането на решения и в създаването на новата агенция. Освен това, трябва да сме сигурни, че националните системи ще бъдат от, от, у, уважени, защото те са много различни. В някои страни имаме синдикати, които наблюдават работния пазар. В други страни ситуацията е по-различна. В този смисъл не бива да се вземат и отнемат ресурси от националните органи. Когато искаме контрол на трудовия пазар, то това не бива да, см... да става за сметка на хората на място, защото в крайна сметка за тези хора, на тези хора трябва да помогнем. И така, имаме критично отношение към предложението, но сме отворени за диалог. Ние искаме да има добавена стойност и да укрепим ролята на социалните партньори в целия процес. Благодаря. Благодаря. Има ли някой, който да вземе отношение от името на зелените? Не, няма. Добре, тогава някой от името на СПД? Няма. Добре. Тогава някой от името на ЕНС. Също никой? Добре, тогава благодаря ви. В такъв случай, госпожа Шойдрова иска думата. Имате думата, госпожо. Пани председкиня. Е, госпожа председател, Искам да се присъединя към онези, които имат известни съмнения във връзка с този нов Европейски орган по заедостта. Както беше казано, това не е агенция, а орган. Орган, а не agency. Всъщност трябва да си отговорим какво искаме орган с силни компетенции или агенция – която по-скоро ще изпълнява координираща роля. Разбирам, че ни е необходим орган, т.е. нещо като агенция, която да помага на комисията при из... прилагане на правото и при осъществяване на контрол върху прилагането. Това е в основата на всичко, мисля, че не е необходимо да назначаваме нови служители. Надявам се, че работата на този орган ще бъде ефективна и също така се надявам, че ще се придържаме стриктно към принципа на субсидиарност. Също така мисля, че седалището на този нов орган трябва да бъде в нова държава членка и искам да посоча, че вие говорите за агенция, обаче в този случай не става дума за агенция в истинския смисъл на думата. Много от дейностите в този нов орган подлежат на възнаграждение и е, за това как е, ще се действа? Това е въпроса. Дали ще се получава информация безплатно или не? Ако дадена фирма се обърне към този орган с различни въпроси или пък е, се обърнат към определени служители, те трябва да знаят какви са задълженията а именно информация да се получава безплатно от този нов орган. Според мен това е изключително важно, поради което желая да апелирам да засилим компетенциите на държавите членки. Какво имам предвид? Всяка държава членка трябва да има право да бъде представена във всички органи на тази нова агенция. Всяка държава членка трябва да има право да изпраща свои собствени представители в този орган. Merci beaucoup. Следващият оратор, господин Дидие. Благодаря много. Наистина става дума за една гигантска машина Европейския съюз и преди да създаваме нова структура, орган или агенция, трябва да си зададем въпроса каква ще бъде реакцията на хората, които ще се зададат въпроса дали наистина е необходимо и полезно да се създава такава нова структура. Дали Европейския съюз а, е, не би трябвало да се сведе до държавите членки. Аз мисля, че е, тези въпроси са съвсем основателни и ние сме е, задължени да не допускаме никакво двусмислие. Аз мисля, че социална Европа има нужда от е, истински орган, който да се бори срещу социалните измами, срещу нелоялната конкуренция, срещу цялата неправда, е, свързана с е, мобилността и освен това, според мен, този орган трябва да има за задача да защитава правата на европейските работници и да се грижи за справедливост. И след като получи необходимите средства, този орган вече ще бъде легитимен и ще изпълнява функциите си. Сега, какво трябва да разбираме по средства? Европейския парламент трябва да бъде много силно представен тук и мисля, че този орган трябва да има достатъчно амбициозен бюджет – Очевидно това не трябва да става във вреда на други социални политики и също така при условие този орган да не се трансформира. Той трябва да бъде много бдителен. Така че, според мен, трябва този орган да изпълнява операционни задачи, оперативни задачи и да действа в ограничена рамка, което означава да се респектира държавите членки. И аз искам да отговоря на депутата Ленърс, е, който посочи е, следното преди няколко е, минути, че трябва да се намери добър баланс между задълженията на държавите членки и Европейския съюз, свързани с защита на работниците. Господин Калвия Шамбал. Gracias. Благодаря, госпожо председател. Няколко е, кратки изказвания, защото от името на Алти е, докладчика вече каза е, доста неща. Е, с това сме съгласни. Е, и също това, което току-що каза предния оратор, с който съм съгласен на 80%. Това не трябва да е като дебат дали да съществува или не тази агенция и какво ще стане с Европейската банка и с агенцията по космически изследвания или каквото и да било друго. Не става въпрос за държавите членки, а трябва просто да признаем, че трудовия пазар във всяка една държава членка по различни причини, които са географски, култур, културни, климатични и така нататък, са различни да не кажа, че това ще остане, тези пазари ще останат различни за винаги. Просто има институционални структури, които функционират по различен начин. Това не е проблема, че, а проблема е, че има е, един общ пазар, който е в пълна мобилност и някои трансверсални проблеми, които са свързани с минималните прави, права на работниците и с правила също, които а, а, са отвън националните, в една рамка. Затова ни е необходима европейска позиция, която да печели от мащаба е, да се контролират и спазват европейските правила и закони. И поставяйки си въпроса по този начин, важното е, е да се роди е, този орган. Няма да е перфектен, защото не сме богове, но просто да имаме един полезен инструмент за европейските граждани и извървявайки вече пътя, този орган ще започне да се усъвършенства от самите, самата си работа, от собствените си резултати и ще действа в една европейска рамка и ще бъде от полза за всички граждани. Вярно, е, че трябва да се каже, Вярно е, трябва да се каже, че всички имаме очаквания. Ще бъде много сложно контрол, надзор, бенчмаркинг и какво ли още не. И трябва да направим така, че а, това да не се прави от други агенции. Например, тази агенция някой спомена, че ще прави а, изследвания. Не, не, това се прави в СЕДЕФОП, в другите агенции. Това не е още една агенция ако тя ги координира. Това е добре, ако трябва, но не трябва а, да а, позволяваме да се дублират задачите. Много конкретно трябва да уточним къде е необходим този орган и той е необходим в много случаи. Благодаря ви. Uh... Много ви благодаря. Мисля, че няма други желащи да вземат думата. Никой ли не желая да вземе думата? От Генерална дирекция за етост, комисията, искат, е, имате думата. Thank you, uh, Mrs. Chairman. Госп... Благодаря. Аз съм господин Жантон от Генерална дирекция за етост. Три неща искам да кажа. Първо, много благодаря едно голямо благодаря за това, че присъствам днес тук и можем да проведем първата дискусия за графика. Господин докладчик каза, че действително комисията от самото начало е, е представила много амбициозен график, но вие се справите и за това ви благодаря. Е, е, знам, че крайните срокове са много стрикни, работата е интензивна. И още веднъж много-много ви благодаря. Второ, също ви благодаря за подкрепата. Е, за подкрепата, която търсихте в доклада. Е, разбира се, има някои е, разлики в вашия и нашия подход, но след като има ясен мандат, ще обсъдим това и очакваме с нетърпение тази дискусия. Тук е последния ми коментар – Изслушах ви всички, изчетохме доклада и виждаме някои разминавания. Ясно е, че трябва да дадем допълнителна информация на някои от нашите предложения. Например, първата задача за Европейската агенция по заетостта по информация, седмата задача, номер 7 е, за е, улесняване в е, случай на нарушение на трудовия пазар. Тук също подхода е различен. Слушахме коментарите за имената, за добавената стойност и така нататък връзките с ЮРЕСТ, с платформата, всичко това ще обсъдим с готовност и нашето предложение, тук е последния ми коментар, е един пакет, който да отговаря на превенцията и на правоприлагането отговаря за превенцията и за правоприлагането, такава, а, такъв орган ще помогне на държавите членки да предоставят и да събират информация. Това е част от превенцията. Така че още веднъж много благодаря. Аз съм а, на разположение да продължим дискусията с а, докладчика и докладчика в сянка и ще държим връзка. Благодаря ви. The... Много благодаря. И график. Срок за изменение 17 е юли. Това значи утре. А, другата седмица. 17 юли. На обед приключва крайния срок. Е, обсъждане на изменение 29-30 август. Гласуване е, в нашата група на 18 октомври и след това ще получим допълнително дата за пленарната дискусия. Господин Ленардс, искате ли да добавите нещо? Ако предлагате срока да е за утре, аз мога да приема това. За мен не е проблем. Ако другите колеги са съгласни, ами аз така бих искала да бъде, защото ще бъде облегчение преди почивката, обаче не мога да го направя. И много ви благодаря. Точка 11. Защита на лица, съобщаващи за нарушение на правото на Съюза. И докладчика е господин Силикиотис, но той е заместен от а, Виньора Кади. Давам думата на госпожа Кари. Благодаря. Искам да започна със следното, с извинение от нашия колега, той не може да бъде тук, но искам да кажа, че цялата ни група следи много отблизо тази диску, дискусия, защото за нас е много важно как да защитим лицата, подаващи сигнали. Задават се много въпроси които ние се опитахме да осветлим в нашето становище. Има някои изменения, които искаме да предложим и те отразяват нашето становище. Ще ги изброя най-напред. Има нужда от осигуряване на анонимността на хората, подаващи сигнали. Когато човек подава сигнал, трябва да може да остане анонимен. Освен това, искаме да разширим обхвата на директивата, така че да се обхващат и лица, които са служители в ведомства и е, министерства. Освен това, искаме по-добра защита на хора, подаващи сигнали на европейско равнище на европейско равнище трябва да е осигурена защитата на хора, подаващи сигнали. На следващо място трябва да има процедура за защита на хора, подаващи сигнали. Това означава, че хората, подаващи сигнали, трябва да могат да изразят да изразят предупреждение вътрешно в самата организация и само тогава да отидат да, да, да публикуват своето мнение. Освен това, трябва да има съответствие с други закони и стратегии. И на последно място, ролята на хората, подаващи сигнали. Хората, не би трябвало непременно да са служители в дадена организация, работници или пък служители в някое министерство. Това може да са хора, които просто се интересуват от даден процес. Нашата група ще предложи определени изменения. Нашето становище е, че трябва че не бива да се отежнява с законодателство, което правим ситуацията на хората, които подават и искат да подават сигнали. Ние очакваме с интерес бъдещия дебат и се надяваме на един интересен дебат в нашата комисия. Нашата цел е защита на хората, които подават сигнали. Благодаря. Дейвид каза един от, докладчиците в сянка. Някой замества ли го? Михаил, Михаил Дечен, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че независимо от панамските документи, LuxLeaks и нещо друго. Необходимостта от е, тази директива е абсолютна, тя е безспорна. И това съвсем ясно посочиха колегите от Юри. Настоящото предложение е свързано с лица, съобщаващи за нарушения в публичния и частния сектор. Предвиждат се вътрешни и външни системи за подаване на сигнали. Ясно е, че социалните партньори при създаването на такива системи трябва да бъдат включени. И тук мисля, че а, проектът все още не е съвсем ясен. Предложението за директива, освен това, включва правото за съобщаване на правонарушения в определени сектори на европейското право, така че трябва да погледнем тук малко по-точно. Нарушения срещу права на работниците тук изобщо не са включени и това ми се струва нещо, което трябва да бъде изменено, защото ако остане в този вид е абсолютно неприемливо. Освен това, правното основание отново е, е насочено само към укрепване на вътрешния пазар. За мен това е недостатъчно и може да доведе до абсурдни ситуации. Един работник може да съобщи, че има нарушение срещу е, правни разпоредби за защита на животните, но не може да съобщава за нарушение, което нарушава собствените му права. Така че тук трябва да включим и тези случаи в приложното поле. Мисля, че виждате, че има достатъчно възможности за внасяне на други изменения, на повече изменения и в тази връзка се радвам на е, сътрудничество с колегите. Благодаря. Thank you. Uh, благодаря, господин Ходж. Имате думата като докладчик в сянка. Е, дякую бардзо. Благодаря. Благодаря. Освен панамските документи, има Дизелгейт или Кембридж Аналитика – и това естествено показва, че подобни лица наистина са необходими. Особено от аспекта на глобализацията и е, на този стремеж към пари и печалба, защото в крайна сметка парите управляват света. А, по тази причина лицата, съобщаващи за нарушения, стават все още и все повече необходими. Разбира се, те защитават публични интереси в полза на гражданите и обществото. По тази причина е, за нас са необходими е, европейски мерки за защита на тези лица, съобщаващи за нарушения. Има, разбира се, някои забележки и резерви по директивата по член 1. Там, където се орежда или по-скоро се ограничава защитата върху определени области. Ние предлагаме да се разширят тези области, т.е. да се включат повече области, когато става дума за минимализиране на потенциални мерки за изтезание. В член 4 е уредено, че тук трябва да бъдат включени и общини, да речем, с над 10 000 жители. Ние обаче смятаме, че и други общини не трябва да бъдат изключени, да речем, по-малки общини е, с жители под 10 000. Те биха могли, да речем, да имат големи природни ресурси и да има изкушения към извършване на нарушения. Сега, в член 13, там се чете, че лица, съобщаващи за нарушения, се ползват с защита само когато е, като външни лица е, съобщават нещо, а не като вътрешни лица, като инсайдери. Ние смятаме, че при нарушения на конкуренцията, където имаме две предприятия, където има оговорка между тези предприятия. Те е, знаят за всичко това и е, съобщаване по вътрешен път няма да даде никакъв резултат. Това, освен това, може да бъде рисковано за съответното лице, така че подобни констелации трябва да бъдат обсъдени и аз лично бих добавил, че Полша във всички случаи ще подкрепи този проект за директива, обаче искам да посоча, че при нас ще има проблеми да се приеме програма за защита на лица съобщаващи за нарушения, защото имаме много лош опит с така наречените информатори, които в крайна сметка бяха неформални сътрудници на тайните служби по времето на комунизма. Тоест, е, нашия менталитет е, включва недоверие към такива хора, които съобщават някаква информация. Това е много силно залегнало в нашия менталитет, затова сме много предпазливи и трябва обществото в нашата страна да бъде информирано много подробно, е, да речем че, за това, че лица съобщаващи за нарушения са всъщност тихи герои. Защото просто в Полша тези неща се гледат по друг начин и си спомняме за комунистическите времена, когато по някои теми дори и у дома не можеше да се говори, защото стените имаха уши. Ние в Польша имаме проекто закон за защита на лицата съобщаващи за нарушения, но от Лично аз мога да кажа, че това е тема доста сложна за поляците. Във всички случаи обаче ще подкрепим директивата. Благодаря ви. Яна Том. Uh, uh, Яна Том има думата. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Единствения председател, който знае, че моето име е Том, а не Тум. Искам да благодаря на докладчика за свършената работа и имам няколко коментара. Честно казано, не съм толкова комфортно, не се чувствам толкова комфортно изказвайки се, защото нямам толкова много опит може би моя опит е по-различен, защото аз съм родена в СССР. Това, което каза и полския колега, и когато преди да излезем от режима, доносите бяха насърчавани в Съветския съюз. Имаше въпроси с корупцията. И аз съм твърдо убедена, че ако ам, насърчаваме даването на сигнали и доносничеството. Това ще бъде вредно за доверието между хората. Отношенията между европейските граждани, европейските институции също трябва да бъде базирано на доверието. И съм убедена, че има случаи, в които подаването на сигнали е необходимо, в повечето случаи, но все пак не трябва да насържаваме този инструмент, трябва да бъдем внимателни и да не преминаваме, да не разширяваме приложното поле на тази директива без необходимите основания за това. Е, например, е, нарушение на трудовото законодателство и така нататък. В някои случаи може да работи, но подаването на сигнали не трябва да бъде анонимно. Анонимното подаване на сигнали е неморално е, подаващия сигнал винаги трябва да си каже името на компетентните органи. Е, разбира се, е, има защита на личните данни, но не анонимност. Дори в Съветския съюз това беше е, забранено. Не, че сравнявам това с Европейския съюз и СССР, но просто давам примери. Подаването на сигнали може да бъде обосновано и необосновано. Трябва да има е, мотивация във всички случаи, да не се унищожава името на някоя компания само сред, с обществен скандал само за една нощ. Затова предлог, предложената процедура да преминава първо вътрешно компанията, която е засегната, да може да провери фактите и да реагира. В случай на вътрешна контролна процедура и когато има външен оценяващ орган, да се провери това освен това, структурите, които се създават, да не дублират вече съществувани органи. Искам да ви напомня, че съществуват Сметната палата и Комисията по петиции в Европейския парламент, които също се занимават с нарушение на общностното право. И накрая, ако това ще правим това нещо в Европейския съюз, трябва да помислим е, за разширяване на тази добра практика. Не, че това вече е измислено, но за страни, които им имат споразумения с нас. Е, говорим за пари е, на европейците и на данакоплаците и е, за това трябва да видим кой получава пари, за да прави същото. За това мисля, че всички трябва да бъдем внимателни, когато говорим с проекто директиви, да направим, да постигнем баланс между защита на данните и да отговорим на исканията на всички заинтересовани на лица. Джин Ландерт. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Мисля, че добра е, това е добра основа за работа. интересно е да чуя гледните точки, идващи от други членове, предвид различния опит. И това са много важни мерки за нашата група. Как това беше да бъде представено и обяснено опитваме се да защитим дадоха се примери за лица, които да, подават сигнали. Дадоха се Кембридж Аналитика, Панама Papers. Всички сме съгласни, че това е в обществен интерес и поставя основни въпроси за начина по който функционират тези случаи за нашата група. Е, това е важно законодателство и е, искаме а, е, то да бъде. Радваме се, че най-сетне комисията предприе нещо по този въпрос. И това се разширява до трудовото законодателство и различни органи се занимават с това но ако го разгледаме по-подробно, ще видим, че има много злоупотреби, които са системни и защо това да бъде освободени от контрол. Е, от е, контрол. Е, когато става въпрос за злонамерено подаване на сигнали, мисля, че в държавите членки трябва да има мерки, например лица, които целенасочено искат да очернят репутацията на индивиди, на лица или на компании. Не мисля, че трябва да въвеждаме допълнителни наказания Ако има случай на отмъщение, това не трябва да се отнася за лицата, които подават сигнали. Така че след като са подали сигнал, е, те да бъдат защитени и какви са последствията за тях. За това, както казах, за нас това досие е много важно и очаквам с нетърпение работата по това, но някои от въпросите, които повдигнахте, са много интересни и очакваме да чуем предложенията на другите политически групи. Благодаря ви. Uh, Благодаря. Не виждам никого от е, СПД, от ЕНС. Също никого не виждам. А господин Ходж, имате думата. Благодаря. Искам да взема отношение към казаното от госпожа Тон – тя вече не е в залата, но все пак ще посоча, че съм съгласен с казаното от нея. Трябва да бъдем изключително внимателни. Трябва също да действаме разумно и да се погрижим за баланс. Тук са необходими правни разпоредби, които да имат възпиращо действие – в смисъл абсурдни или погрешни съобщения да се предават по-нататък. Става дума за репутация, става дума за правила. Ние винаги подчертаваме, че лицето, за което се отнася информацията на лицето, което съобщава за нарушение, трябва да има право на честен процес. Подчертаваме, че защитата трябва да зависи от това, доколко истина е информацията, подадена от е, лицето, което съобщава за нарушения. Не е възможно всеки, който съобщава някакво абсурдно мнение, да се схваща като лице, което съобщава за нарушения. Това би довело до дълги съдебни процеси. Освен това, такива лица се ползват с защита, така че аз съм абсолютно съгласен с казаното от госпожа Тон. Трябва да бъдем много внимателни, но все пак мисля, че в дискусията подобни въпроси могат да бъдат решени. И ще постигнем необходимия баланс. Да, благодаря ви. Крайния срок за изменение. 18 юли, 12 часа. Обсъждането им 29-30 август. Гласуване в комисията 24 септември. Гласуване в Юри 10 октомври. Преминаваме към 12 точка. Общ бюджет на Европейския съюз за 2019 година, всички раздели. Кратко въведение от моя страна. Ние приехме на 19 юни нашето становище за мандата за тристранната среща. Дадохме нашите насоки на преговорния екип – аз отново потвърждавам и повтарям нашите приоритети, бюджетните редове, които подкрепят Европейския социален диалог и мерките за социалните партньори са а, от, приоритети за нас. Те са важни за помощта на социалните партньори, например в рамките на Европейския семестър и прилагането на Европейски стъп на социалните права. Съжаляваме за намаляването на кредитите за плащане, предложени от Комисията за социалния диалог и търговските отношения. Ясно е, че ние ще предложим изменения, които целят увеличаване на бюджетните кредити. становището отхвърля намаляването на програмите за социални, по социалните, свързани с социалните въпроси и заетостта Застъпваме се за баланс между а, бюджетните кредити за плащане и за задължение, за да може отделните политики да постигнат и разгърнат своя пълен потенциал. Има малко увеличение на бюджета за следващата година. Ние обаче ще следим бюджета, който е в наши компетенции, да не е съкратен. По отношение на Европейския орган за заетостта, нашата позиция е ясна. Не бива да се създават нови агенции, като се като се вземат средства или човешки ресурси от други агенции. И така, сега докладчиците имат думата. Виждам господин Дидие. Давам ви думата. Вие сте докладчик в сянка. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Е, благодаря и на докладчиците, защото ние всъщност влизаме в един нов етап на този доклад с е, допълнение към е, бюджета. Благодаря на вас, на вашия екип, защото всъщност имахме много конструктивни разговори в рамките на една среща на докладчиците в Сянка, също така и този след обед, така че работихме наистина много добре ръка за ръка. От началото на Нашата група е НП искаше да постави акцента върху елементи, които са наистина от ключов характер и които ние намираме в доклада, който беше прият от комисията на 19 юни миналата година. Става дума за бюджет за социални дейности – и приоритетът, който беше отдаден а, срещ, на борбата срещу младежката безработица и дългосрочната безработица, социалното изключване и бедността – мисля, че това е добре. Става дума за използване и по-рационално по на структурните фондове, така че тази политика да може да бъде разгърната в целия и потенциал. И освен това, една инициатива за заето за младите хора, където е, трябва ангажимента да продължи е, до 2019 година. Това означава 350 милиона евро. Освен това има някои детайли, които според нас могат да бъдат подобрени. Аз мисля на първо място, че би било добре да се признае известно увеличаване, е, макар и скромно, в е, функцията за економическата, социална и териториална кохезия. И това изцяло кореспондира на нещата, по които се работи в нашата комисия. Второ, съжалявам до голяма степен, че се намалява средствата по програмата ОРЕС с 27,5%, както и за програмата за малко, макрофинансиране и е, социални предприятия с 23%. Е, ние сме против такова намаляване на средства. Смятам, че това може да се отрази в текста под формата на изменение, защото смятам, че тази програма, която се отнася до заетостта и финансирането на социалните предприятия, трябва да остане същата през 2019 като 2018 година. И сега, накрая за пилотните проекти. Съжалявам, че е, предварителната оценка на някои от тях от комисията не беше направена в добро, добра посока. Мисля за пилотния проект на моя колега е, Мемкрун е, за раковите местастази е, и е, освен това смятам, че е, анализите, извършени от комисията, не бяха на висотата на усилията, извършени от нашите колеги и ще има нова оценка, въпреки че знам, че шансовете не са големи. Освен това, за да приключа, искам да апелирам към а, бюджетния орган а, в бюджета 2018 година да се отразят тези неща, а не за 2019 година и след това комисията трябва да предвиди по-кратък срок за пилотните проекти, е, когато става дума за заетостта, за социалното включване. Смятам, че всичко това трябва да върви много бързо, защото наистина това е неотложно като задача в социалната сфера в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Госпожа Йонгериус, аз ще представя нашия доклад всянка. Няколко общи забележки. Ние подкрепяме а, становището на нашия председател. Основните приоритети са включени в текста, но ние, ви, вие ни знаете, ние искаме да а, заострим някои аспекти. целите за устойчиво развитие на ОНЕ, целите по стратегия Европа 2020, социалните аспекти. Всичко това за нас е много важно и трябва да бъде отразено в бюджета 2019 година. Проблемът е, че съветът и държавите членки добавят допълнителни приоритети. И то поради егоизма на националните правителства. Без да се дават за тези допълнителни задачи средства. А повече средства са необходими, за да може Европейския съюз да отговори на очакванията на гражданите. А, това е безотговорен подход може да се породи недоверие към Европейския съюз и Европа. Така че, нашето становище. Основното за социалната област и областта на заетост, основният момент е с енергиите. Така ще се намалят социалните различия, неравнопоставността. за които говорихме и тази, и тази сутрин. Намаляване на средствата за социалната сфера ще доведат до повече проблеми, тъй като няма да се осъществява достатъчно успешно социалното включване – Искам да спомена четири програми. ДЮФ. Ние искаме повече средства за младите хора. Независимо дали те живеят в градовете или на село, така че програмата за младеща. Тя е за нас много важна. Въпросът е също така да има дългосрочно обвързване на <clears throat> финансиране на социалните инвестиции. На следващо място приоритет са децата. Детската бедност, ако не се справим с нея чрез политически действия, Изложени сме тогава на риск да изключим голяма част от, следващото, от бъдещето поколение. Ние се застъпваме за равнопоставеността на бъдещите поколения. За тази цел обаче трябва да имаме механизми, които да гарантират, че всички хора имат еднакъв достъп до услуги и възможности да се развиват. И така, намаление на бедността, детската бедност. Това може да се постигне най-добре чрез прилагането на а, дългосрочни социални стабилизатори. Има нужда от структурни реформи. Това, те, те са инвестиция в стабилността на Европейския съюз. Те ще са инвестиции в потенциала за растеж. На следващо място социалният диалог. Не може да говорим за качествени работни места и, и увеличаване на заплатите без да укрепим организациите на работниците. Тъй като те именно защитават интересите на работниците за добре платени работни места. И на следващо място Корпуса за солидарност. Ние е, настояваме обаче новите инициативи да не са за сметка на вече съществуващи и добре справящи се програми. Надяваме се резултатите от тристранните срещи да са обещаващи. Тук трябва да се засегнат много ясно нашите искания, именно финансирането на новите инициативи. Благодаря. Госпожа Трибезиус има думата от ЕКРЕ. Благодаря, госпожа председател. Общия бюджет на Европейския съюз обхваща за 2019 година 166 милиарда евро кредити за задължения и има увеличение 3%. Това е много голяма сума пари. Като се има предвид Брексита и възможните търговски конфликти, все пак сумата е доста комфортна. Европейския съюз разглежда този бюджет като инвестиционен бюджет и така ще се използва. По принцип идеята не е лоша, но проличава, че има значителни проблеми. Бюджетът трябва да служи винаги за решаване на проблемите на евросистемата чрез трансфери. Не става дума за това средствата да се насочват към правилните региони, а става дума за това средствата да се използват правилно. При трансферите на средства в по-бедни региони се вижда, че няма достатъчен контрол за използването на тези средства. Много често просто се разсъждава така да се правят само трансфери и нищо друго. Това не е правилният подход. Необходимо е повече контрол, необходима е повече лична отговорност и по-голяма бюджетна дисциплина. Европейския съюз се опитва да създава държавно планиране и индустрия индустриални структури по френски модел. Това не е правилният път. Той не се е утвърдил като добър път. Европейските държави е, членки биха е, постъпили по-добре, ако има по-малко пазарна регулация и бюрокрация, с което би се помогнало много повече на хората и предприятията. Това е възможност за малките и средни предприятия и за индустрията да създават работни места. Не политиката създава работни места, това все още го прави пазара. Е, социалният стълб, стълбът на социалните права, е политическа декларация за намерения. Нищо повече. Това не е закон. Обаче на много места се постъпва така, като че ли това има ранг на закон. Е, използва се като основа за да се оправдае използването на огромни суми. Аз обаче няма само да критикувам, ще посоча и нещо положително, а именно, че този бюджет укрепва европейската гранична охрана, социалната сигурност, също така повече средства за военните бежанци в Турция. И сега да се върна към моето встъпление. Актуалното финансово състояние състояние в момента е много добро, но могат да настъпят по-тежки времена, така че трябва ясно да видим как да използваме недостатъчните средства. По-добър контрол, отделни програми, проверки. Тук беше засегната младежката инициатива. Аз мисля, че от много години непрекъснато се посочва, че резултатите от младежката инициатива трябва да се контролират, за да можем да следим дали средствата се използват разумно. И в тази комисия това предложение винаги се отхвърля трябва да контролираме дали средствата се използват целесообразно. Това са средства на европейския данакоплатец. Независимо какво правим, трудно ще се постигне конвергенция. Конвергенция в еврозоната. Тя е, като че ли върви назад и е, като че ли не става дума за това да се използват повече средства и по-неконтролирано за по-слабо развити региони. Ще трябва да е, направим по-фундаментални промени и трябва да се опитаме да постигнем повече успех и ще се опитам да помогна на докладчика с конструктивни предложения. Благодаря. Много благодаря. Е, Ламберт има думата. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка е, Е, искам да коментирам въпроса е, за иници... младежката а, е, инициатива за заетост. Инициативата за младежка заетост, извинявайте, това е много важно за нас. Тук се казва, че всъщност ако искаме да постигнем целите, трябват ни повече ресурси. Не мисля, че тук въпроса за контрол и надзора е именно да видим дали парите се изразходват добре. Е, отново и отново можем да коментираме това, но изглежда държавите членки не са склонни да е, следват тази линия на действие. Важно е и точно в този момент е важно да не урязваме средствата е, за младежка заетост това е абсолютно необходимо. Ако държавите членки искат нещо допълнително, просто трябва да намерят други пера в цялостния бюджет. Затова ние искаме финансирането да се запази и дори да се увеличи всичко, което е за инициативи за младежка заетост. Благодаря ви. Just... Благодаря. Само да ви напомня, че крайният срок за изменение е 12 юли в 16 е, часа. 16 след обед. И а, ще се гласува в нашата комисия на 29 август в сутрешната сесия. И крайния срок за изменение за баджет от индивидуални членове на комитета БАДЖ и а, с, а, от комитетите и от членовете с 38 а, подписа. И 6 септември е срока за внасяне на из, изменения, бюджетни изменения как да разпределим средствата, с които вече разполагаме, или да намерим нови средства. Това, е, това са двете опции. Вече сме доста малко. Мисля, че това беше кратък, но е, съществен дебат. Сега приключваме с 12 и преминаваме към 13, точка 13 от е, е, дневния ред. Ролята на финансовото участие на работниците и служителите, създаване на работни места и реинтегриране на безработни лица. Госпожа Вебер има думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че колеги всички си спомняте първия обмен на мнения подобни мнения бяха изразени от всички политически групи, които подкрепиха този доклад. 111 е, изменения бяха внесени и от тези 111 26 е, компромисни проекто е, изменения са внесени. Вчера имаше среща на персонала и а, някои неща, при някои неща имаше несъгласие. Ще имаме на 28 август среща на докладчиците в Сянка и ще обсъждаме компромисните изменения. И, е, както казах от самото начало, идеята не е да имаме законодателство на европейско ниво, по тези, в този аспект за финансовото участие на служителите и работниците, да се получим от добрите практики, които съществуват в различни страни. Това са насоки, обмен на опит и разбира се, има някои неща, които могат, които заслужават нашето внимание едно от най-важните неща е, че работодателите трябва да бъдат обучени да разбират какво означава това финансово участие за тях е, защото не можем да отречем, че може да съществува риск и за това е нормално те да разбират а, всички положителни и отрицателни страни от подобно финансово участие. Е, разбира се, това може да бъде направено от самите компании, но мислим, че е, трябва да има задължение е, държавите членки адекватно да обяснят този процес. Както споменах и първия път, никаква дискриминация ще се толерира при отношението в различните работници и служители. И важен аспект е свързан с това колко колко информация може да бъде споделена с всички, защото това може да бъде ем, деликатна точка. Например, преди да направите списък на компаниите, не всичко може да се е, каже и да бъде общо достъпно. Е, разбира се, това е въпрос е, на това да решим кое удачно, кое не и да не се злоупотребява. Това е всичко, което исках да кажа. Ще изслушам колегите, които участват в този доклад. Благодаря ви. Thank you. Благодаря и сега давам думата на Сангирс. Indeed, starting, but I did Госпожа Юнгериус има думата. Извинете, това е края на деня и не можах да се ориентирам. Uh, Някой си е забравил картата за гласуване тук, между другото. От името на Емилиан Павел. Е, искам да се извиня, той не може да присъства за обсъждането днес. И той ми предаде някои от своите коментари, каква е неговата позиция. Той смята, че е, финансовото участници на работниците може да бъде от полза и за компанията, и за работниците, ако работниците участват в консултациите в процеса на вземане на решение и ако тези схеми са свързани с подходящо обучение и а, информация по отношение на ползи, а, устойчиво управление, конструктивен социален диалог, както и други аспекти, е, като например задоволство от работата, мотивация, възможности за развитие и развиването на усещане за собственост. Е, е, освен добри резултати и печалба. Но, както спомена и доклада, е, необходимо е работниците да са добре информирани, защото съществуват всякакъв вид рискове, в тези схеми за финансово участие. Например, можете да изгубите цялата си инвестиция, както и работата си в случай, че компанията фалира. Така че това са двойни економически загуби. От нашата позиция ние искаме да подчертаем, че финансовото участие на работниците – винаги трябва да бъде допълнително към договорните отношения и социалната закрила, а не да бъде заместител, финансовото участие да бъде заместител на заплатата или социалната закрила. Е, Емилиан Павел трябва да подчертая, че участието в тези програми трябва да е доброволно е, за работниците и не трябва да е, нарушава е, колективните им договори и правото на мобилност. В заключение той желая да сподели с вас, че очаква съвместната ви работа с докладчика и докладчиците в Сянка. Много благодаря за свършената работа до сега и очакваме следващия етап. Благодаря. Госпожа Сандер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз дойдох малко по-късно, защото трябваше да гласувам в ЕКОН и мисля, че сте напреднали малко повече в работата. Е, първо искам да благодаря на докладчика за нейния проект от доклад. Много добре е изготвен и мисля, че има възможност за добра работа въз основа на този доклад. Той дава добра основа, върви и като цяло в добра посока и е, очертава добре приоритетите, които си поставя нашата група във връзка с финансовото участие на работниците. Днес е, дискутираме измененията, е, които бяха депозирани от нашите колеги и аз като докладчик в сянка за е НП искам да припомня трите послания, основни послания на нашата група във връзка с 20-те изменения, които бяха депозирани. Първо искам да посоча, че да, наистина финансовото участие на работниците трябва да бъде окоръжавано, трябва да бъде доразвивано, защото представлява средство за по-добро споделяне на богатството в рамките на предприятията и е, трябва да се прави това във всяка държава членка. Също така трябва да се спазват настоящите процедури и режими и е, също така спецификата на предприятията в отделните държави членки на европейско равнище, което трябва да изградим, е, е възможност за е, споделяне на добри практики и е, да отстраним трудностите за финансово участие на работниците в предприятията друг приоритет за нас. Това е изключително важно че финансовото участие на работниците и служителите трябва да предполага една добра информираност от тяхна страна. В смисъл да бъдат информирани за рисковете и предимствата в връзка с участието, към което могат да се присъединят. Освен това, за нас е изключително важно, че финансовото участие на работниците трябва да бъде на доброволен принцип в частност в малките и средни предприятия, трябва очевидно това да се направи така, че тези предприятия да не трябва да заплащат големи разноски във връзка с една такава форма на финансово участие на техния персонал. Бих искала наистина да изразя моята радост и да посоча, е, че за мен беше удоволствие да работя с е, колегите по този доклад. Е, беше започната дискусия на една техническа среща и тази дискусия мина в много добър дух и аз абсолютно съм уверена, че ние ще продължим в същия дух. Благодаря. You, Благодаря, господин Герике.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 Участието на работниците наистина може да бъде въодушевяващ инструмент, който да увеличи мотивацията на работниците и връзката с предприятието. По принцип това е като едно състезание, свързано с собствените постижения. Това трябва да стане и може да стане основа на нова предприемаческа култура, в която работниците се включват със свои идеи и инициативи. Това може да укрепи европейското предприемачество и да е, отъпче пътя към е, принципа на честния търговец. Но за това са необходими ясни правила. И това изразяваме с настоящия доклад. Не може котирани на борсата предприятия и фирми е, да налагат е, насилствено е, дялове на работниците. Трябва да опростим обаче правилата, за да може накрая да печели и средното съсловие, най-вече при фамилни фирми, заначи и е, е еднолични търговци, участието на работниците може да даде силни импулси. И такива е, импулси си пожелавам, когато обсъждаме нашата резолюция. По-малко бюрокрация, гарантирано финансово участие и добавена стойност за работниците. В никакъв случай експлоатация. Една система, която да се ползва от средното съсловие. Позволете ни да се борим заедно за това. Нека да създадем нова европейска сцена на участие на работниците, което да е в по полза на двете страни на работниците и на работодателите. Благодаря. To... Благодаря. Госпожа Ламберт. Благодаря. Аз няма какво много да добавя към това, което казаха колегите. Трябва наистина да намерим един начин да се придвижим напред. Ще спомена някои неща, те вече бяха засегнати. Схеми за заместване на заплатите. Това не бива да става, не бива да се измества риска. Хората трябва да могат да знаят какъв риск поемат и да го поемат. Е, много е хубаво този ангажимент от страна на работниците, защото така те ще чувстват повече отговорност към компанията, повече лоялност и е, повече могат да бъдат задържани в компанията. Това е един по-кооперативен модел. Е, модел, който получава все по-голяма гражданственост в момента. Това са някои от основите неща, т.е да не се заместват заплатите, да не се а, иска прекалено много от работниците, да не се преместват риска. А това не е панацея. Нашето чувство е, че това е нещо интересно. Увеличава се ангажимента. Не зная как това ще се отрази на работодателите, но по принцип е, мислим, че предложението е интересно и заслужава да му се даде шанс. Госпожа Вебер. Благодаря, колеги. Принципите, които споменахте, всички тези неща са залегнали в е, доклада има компромисни изменения, те укрепват доклада. Естествено, базата трябва да е доброволна, трябва това да са средства, които са допълнителни към заплатата. Не може работниците да се озоват в една ощетяваща ги ситуация. Не бива да има дискриминация и естествено трябва да има информация, която да им се подава за рисковете. Защото това е. Има определен риск, но за този риск хората трябва да са осведомени. В същото време има различни схеми в държавите членки, които действат, но според мен това точно е една възможност, която е най-удачната, защото тя предпоставя повече стабилност на трудовия пазар и във време, когато компаниите е, се сблъскват с проблеми, това е начин компаниите да бъдат подкрепени – и да бъдат запазени работните места. Благодаря ви. Очаквам ви на заседанието на докладчиците в Сянка на 28 и ви желая хубава а, почивка. Благодаря. На 24 септември е гласуването, приемането в нашата комисия и през ноември е обсъждането в пленарната зала. И така, благодаря на всички. Искам да ви напомня. Имаме утре сутринта в 9 часа заседание на координаторите. Yes, after that we will... След това ще продължим с обикновеното заседание на Комисията за Европейския социален фонд. Имаме два часа за тази дискусия. Надявам се утре някои от вас да дойдат, защото дискусията е важна. Госпожа Сокова от комисията ще присъства. Тя ще ни въведе в материята. Вие знаете, тези пари са много желани и винаги има голяма борба за тяхното разходване, така че опитайте се да дойдете преди да се отправим в лятото.